може да намерите в, на сайта на Сеанс Ндирект. Госпожа Кристиан Москардини ем, се присъедини към групата ЕКАРЕ с сила от 15 октомври 2012 година. Сега, относно дневния ред.